предстои е, да приключим междуинституциалните е, е, преговори по новата нормативна уредба на обежището и за всичко това е, тази нормативна уредба, виждате, е от съществено значение. Председателката, преминаваме нататък. Благодаря ви, комисар Дали и, и пак с вашето участие госпожа Магаван е, и нейния доклад по фармако бдителността или фармацевтичната бдителност, е, доклад посветен на изменение и допълнение на една директива и регламент. Госпожа Магаван за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Фармакологичната бдителност е свързана с безопасността на лекарствените продукти и наблюдението на тези продукти на пазара за потенциални странични ефекти. Преди няколко седмици направихме реформа на здравната система. В тази връзка и не очаквахме да се върнем толкова бързо тук. Това обаче се случи, тъй като се появи случая медиатор. Моя основен приоритет в преговорите през последните няколко седмици беше да укрепя позицията на регулаторите в фармацевтичната система и по този начин да подобря безопасността за пациентите. Поразих се от две неща по казуса медиатор. На първо място, че имало е обсъждане на въпроси свързани с безопасността в рамките на агенцията и между регулаторите, но въпросът е загърбен просто така и компанията е оттеглила лекарството в някои страни по търговски съображения. Второто нещо, което ме порази. Италианските власти са поискали проучване за безопасността от Сервие още през 2000-та година поради някои притеснения. Това проучване обаче не приключва почти цяло десетилетие и по това време, когато то приключва, приключва. вече лекарството е изтеглено поради бдителността на някои експерти във Франция. Когато разгледахме възможността за промяна на законодателството, внесохме някои промени. На първо място за бъдеще компаниите ще бъдат подлагани на много по-голям контрол, когато пускат лекарствени продукти на пазара трябва да има възможност за задаване на въпроси съответно. На второ място, всички притеснения, свързани с безопасността, ще отключват разследване на европейско ниво. Няма да има национална дискреция в това отношение. На трето място, когато има искане за проучване за безопасност след получаване на разрешение, такова проучване ще трябва да се направи И съответно ще има черен триъгълник за проекта на предмета, по-скоро на това проучване. Още веднъж по отношение на френския казус, френския регулатор заявява, че няма правомощия да направи такова проучване за безопасност след получаване на разрешение. Това не може да се случва за в бъдеще. Господин комисар, две неща Два въпроса още са нерешени и се надяваме, че вие ще се намесите. На първо място регулацията на таксите за Европейската агенция по лекарствата. Трябва да бъде тя добре финансирана. И на второ място е, черната котия и информацията на листовките за пациентите. Вие казвате във вашето писмо, че комисията ще проучи тези два въпроса. Надявам се, че ще коментирате. И накрая искам най-сърдечно да благодаря на всички колеги, докладчици от другите политически групи, които работеха усилено. Искам да благодаря на датското председателство, на комисията, на председателството на съвета, защото председателството на съвета положи всички усилия досието да бъде разгледано максимално бързо и да стигнем до споразумение преди лятото, за да може споразумението да влезе в сила заедно с другите промени на законодателството за фармакологичната бдителност. Благодаря госпожо Макаван, господин Дали. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Радва се, че съм тук при вас във връзка с официалното приемане на споразумението на първо четене по това важно досие във връзка с последващия контрол на лекарствените средства на пазара, така наречената фармакологична бдителност. Е, фармакологичната бдителност е много важен е, за общественото здраве, за безопасността на пациентите и госпожа Мак Еон допринесе много за успешното приключване на работата по това много важно досие. Стрес-тестовете е, в резултат на случая медиатор установиха съществени празноти в законодателството. Предложението е, което е, в момента е, се разглежда и ще бъде прието, надявам се, се грижи за повече прозрачност и за по-стрикни изисквания по отношение на докладването, отколкото предвидените в пакета през 2010 година. Е, повече категории от продукти ще бъдат предмет на е, засилен мониторинг, е, на стрикно наблюдение и това ще доведе до подобряване на ситуацията във връзка с нежеланите реакции. Много важна е естествено прозрачността. Ще се погрижим за това фирмите да декларират причините в, в случаите, в които оттеглят лекарствата от пазара или преустановяват е, лиценза и е, не желаят да го възобновят. Доверието на пациентите е много важно. Доверие в медицинските продукти, това е от съществено е, и терапевтично значение. Знаем колко е важно доверието у пациента и в лекарствата, и в лекуващите. Радвам се много, че парламентът е, утре ще гласува е, предложените изменения, така че ще можем да запълним е, важни пропуски в законодателството. Комисията, освен това, е предвидила във връзка с регламент 1235 от 2010 и директива 84 от 2010 публични консултации, които ще приключат на 15 септември, така че ние събираме и мнението на различни страни в обществото. Проучването в крайна сметка ще ни даде възможност да отговорим по-адекватно на необходимите и да предприемем необходимите стъпки в законодателния процес. Аз много се надявам, че по този начин ние ще можем да запълним празнотите и да допринесем за повече безопасност на пациентите. Госпожа Юзо има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Преди всичко отправям благодарност на госпожа Макаван за положените усилия, а и на докладчиците в Сянка за постигнатото споразумение в една толкова важна област. И имайки предвид, че приетият от нас регламент през 2010 година сега вече е в сила и се нуждае от изменения и допълнени. Според мен измененията и допълненията бяха особено уместни предвид наскоро настъпилите събития и констатирани случаи проявили недостатъци, нуждаещи се от корекция. Раз... Притежателите на пазарни разрешителни сега, вече по силата на изменението и допълнението, ще трябва да подават информация при изтеглянето на фармацевтичен продукт от пазара, същинските, действителните причини за такова едно решение. И толкова по-добре за информираността и прозрачността. Още повече, за да се проследи и възпрепятства пласирането на изтеглените продукти в трети страни. Европейският е, орган, Европейската администрация за е, лекарствените средства и тяхната безопасност не може да извърши всичко, предвид ограничените си ресурси. И толкова по-важни са измененията за повишаване ефикасността на нейната работа. Фармацевтичната бдителност е изключително важно нещо и толкова по-добре, че имаме предложението, което имаме. Госпожа Каденбах. Благодаря на докладчика. Струва ми се, че в това отношение Европейския съюз показа, че може много бързо да действа. През 2010 година ние смятахме, че създаваме една много модерна правна уредба и ето, че сега през 2012 година вече установяваме празноти и много бързо действаме, за да ги запълним. Необходима ни е прозрачност, необходима ни е скорост, необходимо ни е доверие на пациентите в медикаментите, доверие в системата. Нуждаем се от тясно сътрудничество, за да можем медикаментите, които са пуснати на пазара в Европа, да могат да бъдат проследени, да се видят и е, какви са е, последствията, да кажем, евентуалните нежелани реакции. Така че е, всички в Европа да бъдат бързо информирани не бива да мълчим за това, че в някои случаи медикаментите изчезват от пазара, просто защото, да кажем, производителят или е, търговецът е установил, че този медикамент не е безвреден. Но тихо мълком само да го изтегли и толкова. На всяка цена трябва да се информира потребителя за причините за това изтегляне от пазара. Необходима ни е именно фармакологична бдителност в действие. Би трябвало да събираме информациите, е, с които разполагаме в държавите членки. Е, би трябвало естествено по един е, много е, ясен за пациента начин и език да обясняваме какви са страничните ефекти е, така както е, Линда го е пояснила в своя доклад и струва ми се, че така ще можем да предизвикаме по-бързо е, необходимата реакция. Госпожа Параванова за две минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, колеги. Искам в началото да поздравя Линда за работата по това досие. Искам да поздравя и датското председателство за това, че подготви почвата за бързо споразумение. По-малко от две години след казва се медиатор би трябвало сега да запълним всички пропуски в законодателството. Всички институции и заинтересовани лица днес показват, че когато на карта е заложена безопасността на пациентите, решенията могат да се вземат бързо. Групата на АЛДЕ ще подкрепи тези промени утре. Сега имаме система за ранно осведомяване, за следене на това, което се случва с лекарства, след като те са пуснати на пазара. Приветствам основно два елемента тук. На първо място задължението компаниите да обясняват защо изтеглят едно лекарство от пазара и на второ място автоматичното задействане на процедурата, когато има различни притеснения относно безопасността. Настоящото законодателство е изключително важно за засилването на доверието на потребителите, за засилването на безопасността. Като политици ние имаме отговорност в това отношение. В заключение искам да подчертая, че Европейската агенция по лекарствата трябва да може да поеме както трябва своите задължение. Разбирам, че комисията работи вече по въпроса и се надявам, че ще има предложение максимално скоро. Благодаря, госпожо Първано. Госпожа Яна Кодаки за една минута. Благодаря. Безопасността на пациентите винаги трябва да бъде първостепенен приоритет за нас. Наскоро разпространената подвеждаща информация за лекарствения продукт Метеора доведе до стотици, ако не и до хиляди смъртни случаи. Необходими са правила за защита здравето на пациентите от опасните странични ефекти на лекарствените средства. Благодарение на доклада ние вървим към затварянето на някои вратички, попълването на някои празноти в действащата уредба, е, които дават възможност на фармацевтичните фирми е, да прокарват интересите си напълно безотговорно. Много съм доволна от това, че работихме бързо, е, реагирахме е, своевременно. Да, възможни са и други промени, но по-добре е, е сега да реагираме своевременно, отколкото до безкрай да доработваме един текст. А винаги можем да внесем допълнителни изменения и допълнения. Поздравявам докладчицата. Благодаря госпожа Янакодакис. Господин Роси има думата. Благодаря. Поздравявам колегата Макаван е, за отлично извършената работа. С влизането в сила на измененията и допълненията ще укрепим нормативната уредба на наблюдението на пазарната и реализация на лекарствените средства. Така ще разполагаме с един спектър от предпазни механизми в интерес на здравето на пациентите. Като в същото време не накърняваме действието на вътрешния пазар на лекарствени средства за хуманитарната медицина. Необходими са ни инструменти на фармацевтичната бдителност, които повишават прозрачността и от друга страна ефикасното разпространение на лекарствените средства. Е, и за напред ще трябва да следим внимателно кои са приемливите прагови равнища на разпространението на един или друг лекарствен продукт предвид страничното му действие. Следващият оратор е господин Машталка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на Линда Мак Еван за работата по е, измененията на регламента и директивата. Хубаво е това, че още е, на първо четене ние постигнахме споразумение в рамките на трилога. Е, чрез е, тази законодателна инициатива ще постигнем по-добра защита на пациентите в Европа. Така че в бъдеще да предотвратим скандали като този с медиатор. Подчертавам, че единствено законодателството не е достатъчно, трябва да се прилага от държавите членки – за да постигнем желаната цел – безопасност на пациента. В условията на криза компетентните органи на национално и европейско равнище трябва да разполагат с необходимите финансови ресурси, с необходимия и добре квалифициран персонал, за да може да постигнем целите си. Господин Обермайер е следващият оратор. Благодаря. Наблюдението върху медикаментите, допуснати до пазара, е задължителен е, елемент в е, схемата за безопасност на пациента. Въвеждат се допълнителни елементи е, в момента, е, така че е, наистина е, в случаите, в които съществува риск за здравето на пациента, да се продуктите да носят този черен знак, който да ги предупреждава. В никакъв случай обаче инвеститорите е, от е, фармацевтичните концерни да бъдат предупреждавани преди лекарите и аптекарите за съществуващите рискове. На всяка цена трябва да помислим за това кой е първият, който трябва да получи е, информацията. Господин Лиза е следващият оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Това, което се случи е, с медиатор е наистина невероятен скандал. Ние знаем, че броят на е, загиналите, на починалите е между 500 и 2000, но мисля, че всеки човешки живот сам по себе си е много ценен. Е, Оказва се, че има е, прегрешение от страна на производителя и разпространителите, но и не е, скандалът се дължи и на празноти в законодателството. И за това благодаря много на докладчика, на докладчиците в сянка, на комисаря Дали, който е, много конструктивно е, ни помагаше по време на работата по това досие. В бъдеще, в случаите в които определен медикамент се изтегля от пазара или се преустановява лиценза или не се подновява лиценза, на всяка цена причините трябва да се декларират и информацията трябва да се обменя между държавите членки, така че да не се повтаря случая медиатор. Внесено изменение за така наречения драг факт бокс. Това е, е, нещо като едно черно каренце, е, в което се съдържа основната е, информация за потребителя, за пациента. Нещо, което комисията доскоро отхвърляше, но ето, че то се превърна в нещо като символ за опасност. В САЩ Съществува една такава система е, с е, подобни е, черни котийки или каренца и тази система се е наложила вече и се приема от пациентите. Ние имаме два вида пациенти. Едните, които изобщо не четат листавките, не ги разбират или ги изхвърлят направо, а другите ги четат много внимателно и започват да им настръхват косите, като видят какви са страничните ефекти. И единият и вторият подход е, естествено не са правилни. Ние при всички положения, когато е, забележим, че даден медикамент има много странични е, ефекти, трябва да консултираме е, лекаря. Но когато се започва с един антибиотик, например, е, не бива да го прекъсваш, само защото си прочела за някакви странични ефекти в листовката, защото няма да получиш е, желания ефект от е, приемането на антибиотика. Така че по същия начин стоят нещата и с а, е, листовките за всеки медикамент. Консултирайте се, ако имате опасения, а, госпожи и господа граждани, пациенти, с вашия лекар и е, ние създаваме една добра система за фармакологична бдителност е, за вас. Госпожа Флашикова Бенова, стрес тестовете е, са много важни в областта на фармакологичната бдителност. Ние установяваме съществени пропуски и слабости медикаментът е, медиатор е бил регистриран в е, много държави членки. И независимо от е, факта, че още през 1999 година има информация за нежелани странични ефекти. много по-късно медикаментът се изтегля от пазара. Смята се, че починалите в резултат на е, приемането на медиатор са близо 2000 души. След е, много срещи на експерти, на които се обсъждаха проблемите с този медикамент, не, в крайна сметка решението се бавеше. На равнище Европейски съюз не бе извършена необходимата е, проверка и изследвания с този медикамент. Медикамента остана години наред на пазара. Абсолютно необходимо е да изменим правната уредба от 2010 година, за да запълним тази празнота. Благодаря много сърдечно на докладчика за чудесната работа. Госпожа Рис има думата. Благодаря. Уважаеми колеги, вероятно така и няма да узнаем колко са смъртните случаи в резултат от прилагането на медиатор. Е, Чак през 2009 бе е, изтеглен въпросния медикамент от е, пазара във Франция, 6 години след като съответното решение бе взето в Италия и в Испания. И този скандал се превърна в катализатор е, на нашите действия да се преборим с пазарната реализация на медикаменти без рецепт. Нормативната рамка сега е, е, укрепена там, където е необходимо. Да, от съществено значение е производителите да бъдат задължени да оповестяват е, основанията си да изтеглят от обращение един или друг медикамент или да не потърсят подновяване на разрешителното. Това е в допълнение към мерките, които се вземат по спешност – сега обаче трябва да проявим реализъм, така че е, системата за фармацевтичен е, надзор да функционира и то ефикасно, а контролните органи да се вържат с по-голяма степен на независимост по отношение на търговските субекти. Благодаря, господин Шимански. Има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да изкажа своята благодарност е, към докладчика и докладчиците в сянка, защото те изготвиха два доклада и сега очакваме да станем свидетели на бързо прилагане на практика. Надявам се, че сега Комисията и Европейската агенция по лекарствата ще понесат по-голяма отговорност относно безопасността на лекарствените продукти. Най-важното тук е търговското разрешително, което е приложимо в целия Европейския съюз. Сега трябва да има задължение за предоставяне на информация. Френския казус показва, че в продължение на много години европейските институции не са могли да забранят едно лекарствено средство, макар че редица държави членки са изтеглили от пазара това лекарство. Ние естествено осъзнаваме, че фармацевтичните компании имат а, огромна власт, но е възможно да се преборим с тях и трябва да продължим битката. Благодаря, госпожа Матиеш. Една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към колегите, които благодариха на Линда Макаван за отличната работа. Европейските пациенти сега са в много по-сигурно положение благодарение на тези поправки в директивата и регламента. Нашата работа показва, че пациентите са приоритет за нас. Няма да повтарям казаното, само искам да подкрепя повечето от нещата, които бяха казани. Две неща. На първо място, економическата криза като че ли ни заставят да обърнем гръб на сектора на здравеопазването и тъй като комисаря е тук, искам ясно да заявя, че не можем да позволим на економическата криза да създава ситуация, в която здравеопазването просто се превръща в един от по неналежащите приоритети. Когато става въпрос за пациенти, за здравеопазване, точно във време на криза трябва да се действа. На второ място, когато гласувахме директивата за лекарствата, които се отпускат без рецепта, смятахме, че правим крачка напред, но сега май сме направили крачка назад. Много хора умират, защото нямат достъп до лекарства, които са жизнено важни, спасяват живот. Мисля, че Европейския съюз трябва да откликне на този проблем, ако искаме въобще да постигнем напредък в сферата на здравеопазването. Това е означение за хората на Европа. Благодаря госпожа Гростет за две минути. Президент... Госпожа Гростет, благодаря госпожа председател, господин комисар, уважаеми колеги. Е, дължайки поздравления на докладчицата, аз бих искал да поздравя и комисаря Дали за бързата реакция във връзка с случая медиатори. Благодарение на тази бърза е, реакция е, бе огледано законодателството за адекватност, за ефикасност, законодателство за фармацевтичната бдителност. Благодарение на този оглед на, на законодателството имаме сега необходимите изменения и допълнения. Вярно е, ние съзнавахме, че е, имаше непълноти в нормативната уредба. Днес отговаряме е, на тези констатации и по този начин се повишава прозрачността и информираността на обществото по отношение безопасността на медикаментите. При все това обаче, според мен все още остава една слабост е, и аз изказвам съжалението си за това, че новото законодателство не се е, захваща с основният проблем за е, е, рецептите е, в педиатрията, в, в психиатрията, в онкологията. Обикновенни е, е, рецепти, е, които се изписват от лекарите без винаги необходимите индикации. Това са рецепти, които не подлежат на допълнителен контрол от административните органи в здравеопазването и толкова по-малко се подават на необходимата фармацевтична бдителност. Толкова по-зле е, че моето предложение, съвместно внесено с колегата Крис, да се дадат правомощия на Европейската агенция за лекарствените средства да изработят насоки и указания по този въпрос, съвместно с националните органи не бе прието. А ако бе прието, бихме могли да поддържаме известно равновесие между борбата с злоупотребата с някои медикаменти и необходимостта те да бъдат разпространявани за опазване здравето на гражданите. Очаквам коментар на комисаря Дали. Благодаря. Госпожа Вайс Гербер има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо ще благодаря на докладчика за прекрасната работа много сърдечно и благодаря. Добрата фармакологична бдителност ще допринесе за едно по-добро здравеопазване, за по-високо доверие на пациентите в медикаментите, тъй като наистина трябва да се знае защо дадена фармацевтична фирма изтегля лекарството си от пазара. Неприемливо е именно на единния пазар да не направи максималното за защита на пациентите. Трябва да помислим за начина по който се пишат листавките към медикаментите. Много от пациентите се оплакват, че не ги разбират, че те са твърде е, експертно написани, твърде неясни. Също е, много често списъка на страничните ефекти е толкова дълъг и толкова страшно звучи, че пациентите просто се отказват да приемат лекарството. Така че на всяка цена трябва да помислим за това как да уредим законодателно въпроса за езика на листовките и как точно да бъде оформено и това каре с основната информация, така наречения фактбокс. Drug Fact Box. Много а, важно бе, че бързо реагирахме. А, благодаря и на комисията за а, сътрудничеството и за конструктивния подход. Много е добре и това, че е, комисарят Дали е тук е, с нас. Е, въпросът е как ще действаме и по-нататък, какви стъпки се предвиждат, как точно бихме могли да уредим въпроса най-вече с листовките. Това ми се струва, че е от първостепенна важност. Благодаря на госпожа Вайскербер. Господин Банки има думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на Линда Макеван за много експедитивната и прецизна работа. Много важно е досието, което разглеждаме. То показва, че Европейската комисия и Европейският парламент могат чудесно да си сътрудничат и да постигат много бързи резултати. А това в този случай е абсолютно необходимо. Що се отнася до съмненията по отношение на безопасността и информираността на обществото, очевидно има е, празноти в законодателството. Установихме го при последните скандали. Е, има е, групи от населението, които са е, най-силно засегнати, хора, които живеят в отдалечени области, хора възрастни, недостатъчно добре информирани и образовани. Трябва при всички положения много бързо да реагираме в случаите, в които имаме сигнали за рискови медикаменти на пазара. Спомням си за една история от преди 4-5 години Ставаше дума за вакцина срещу спин, тогава вируса на спин в Полша и в Унгария имаше а, извинете, вакцините срещу х 1 н 1 Когато министърът в Полша ни обясни, че е, ваксината би трябвало първо да е, бъде изследвана много добре, за да се види дали няма странични нежелани е, ефекти за майката и за детето. И така, когато става дума за здравето на обществото, за здравето на гражданите, трябва да забравим някои политически различия между нас. Трябва да се обединим с всички, които са на наша страна и които милеят за здравето на пациента. Благодаря госпожа Тун е, Онхохенштайн за две минути. Благодаря, госпожо председател. Добре е, че комисията сега възнамерява да преразгледа директивата за фармакологичната бдителност, защото лекарствените средства на Европейските пазари са от жизнено важно значение за здравето на гражданите. Европейския парламент и другите институции трябва да продължат да полагат максимални усилия за да се създаде сигурност сред гражданите, че продуктите, които те купуват по интернет или в аптеката, са наистина безопасни. Сега правим преглед на директивата и регламента. Това е стъпка в правилната посока, няма съмнение. Би трябвало обаче да има по-добър надзор върху другите продукти на пазар. Има много изключително опасни вещества е, продукти на пазара и няма информация за гражданите относно това, кои съставки, например, са е, потенциално вредни, къде трябва да се купува, на кои места не трябва да се купува. Говорим за пряка заплаха върху живота на гражданите. Гражданите нямат достатъчно информация относно потенциалното въздействие и последици от приемането на едно лекарство. И в това отношение Петър Лизе е прав. Аз искам да изкажа своята похвала за това кареса с информация. То може да подобри информираността на потребителите, защото всъщност правилното и надлежно предоставяне на информация трябва да се превърне в задължение. Господин комисар, е, консултации. Аз съм ставал свидетел на това как се правят консултациите, на колко езици ги правите. Много често не се използва английски език. Сега спонтанни изказвания господин Миколашек първи. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, Ще поставя много важен въпрос. Всички сме единодушни. Информацията за потребителите трябва да бъде представена по един по-ясен и достъпен начин. Говорим за информацията в листовката която трябва да бъде е, не само с е, подходящ размер шрифт, но най-вече ясна, достъпна като език. Е, подчертавам значението на този момент. Благодаря много на колежката Линда Макеван, която реализира нещо много съществено. Направи голяма стъпка напред по отношение на фармакологичната бдителност, така че рисковете за пациентите да намалеят Ето, че е, имаме случаи с е, медикаменти, които са били на пазара и е, не са информирали е, правилно пациентите, е, не само в случаите на пациенти с диабет от тип 2, но и с пациенти, които страдат от анорексия. Госпожа Басеско, благодаря, госпожо председател. Необходимо е да се огледа отново нормативната уредба на фармацевтичната бдителност в Европейския съюз, е, да бъде укрепена тя, за да се запълнят празнотите. Изключително важно е информационните листовки, придружаващи медикаментите, да са полезни на потребителите и разбираеми за всички. Също така е важно е, всъщност да се даде възможност на контролните органи да предприемат неотложни мерки е, винаги, когато е необходим. Да направим така, че случаят с медикамента медиатор във Франция да не се повтори повече. Въпрос за обществено здраве и аз обръщам вниманието на, на факта, че ползата от едно лекарствено средство за пациента е, винаги трябва да се поставя на, на, на едната везна срещу другата, а именно опасността от увреждане на здравето на пациентите. Госпожа Ройтова. Господин комисар, всички ние Приветстваме начина по който комисията реагира на случая с медиатор и предвижда задължения за държавите членки в случаите, в които медикаменти се изтеглят от пазара. Жалко е, че е, подобни задължения за информиране не могат е, е, да засегнат и трети държави, защото понякога вносни медикаменти тук също се изтеглят от пазара, без да знаем какви са причините. В случаите, в които в трети държави се установят някакви проблеми и тревожни явления, би трябвало веднага да реагираме. Е, има е, така наречените каталожни фирми, които е, мамят гражданите. Независимо от решенията на Европейския парламент, комисията все още не действа достатъчно ефективно и ефикасно в това отношение. Комисар Дали. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати. Комисията е благодарна за подкрепата на парламента относно това споразумение на първо четене във връзка с предложенията за фармакологичната бдителност. Ние се опитваме да засилим видимостта и предоставянето на ценна информация в така нареченото черно каре – проучванията в рамките на Европейската агенция, консултациите на национално ниво, в които ще участват лекари, застрахователи, пациенти и така нататък. Всичко това е изключително важно. Информацията, която беше поискана от парламента през 2010 година и резултатите от проучването относно черното каре се очаква очакват да се появят до средата на 2013 година. Сигурен съм, че госпожа Матия ще права, когато казва, че кризата не може да пречи на здравеопазването. Здравеопазването е изключително важно за всички граждани, освен това то е двигател за економически растеж. Не може то да страда. Очакваме с нетърпение прилагането на практика на това ново законодателство то ще доведе до по-голяма прозрачност, до по-голяма сигурност и освен това ще има по-голям брой лекарствени средства, които ще бъдат подложени на засилено наблюдение. Благодаря. И последно има думата докладчицът. Само бих искал да отговоря на казаното от госпожа Гростет. Съгласна съм, че въпроса за приложението на, на лекарствени медикаменти е не носещи е, стандартния етикет е много важен. Що се отнася до информационното поле, така наречената черна котия, е, наистина е, потребителят е информационно претоварен. Това е малко като рефлекса на адвокатите да кажат всичко, за да не ги да не би някой да, да ги хване в, в пропуск. Но, но разбира се, е, ефектът, който се постига е точно обратен. Сега, през последните две години ние работехме изключително упорито по тези въпроси за фармацевтичната бдителност и аз благодаря на, на всички, които ми съдействаха в работа по доклада. Благодаря ви, госпожа Макаван. С това приключва дискусията по тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре по обяд. Следващото пленарно заседание ще бъде утре в съответното